Colleghi, grazie per la presenza. Скъпи колеги, благодаря ви, че сте тук. Времето е, не е особено добро. Е, бих казал, че ситуацията е трудна. Започвам с, започваме с изслушването. Радвам се, че мога да ви приветствам с добре дошли. Темата наистина е интересна. Имиграционните потоци, които проистичат от липсата на стабилност, ролята на външната политика на Европейския съюз. Това публично изслушване се организира от нашата комисия, заедно с Комисията по развитие с цел подготовка на инициативния доклад по същата тема, доклада по собствена инициатива. Имиграцията е един глобален феномен. Това не е нещо ново. Тя касае милиони лица. И затова трябва да се занимаваме съвсем точно с този феномен във всичките му аспекти економически, социални аспекти, аспекти свързани с основните човешки права. Това е първото изслушване, което се организира по тази тема от Комисията по външни работи. Инициативният доклад и днешното изслушване ще се проведе с участието на експерти, които ще ви представя по-късно и предварително им благодаря за участието. Този инициативен доклад и изслушването целят да покажат какво може да постигне външната политика в тази област. Затова е необходимо Европейският съюз да може да подкрепи страните на происход за тези миграционни потоци, включително с финансови инструменти и инструменти на Европейската служба за външна работа. Мерките на Европейската външна политика трябва да действат, за да създадат стабилност в страните по происход и да се погрижат за това практиките на доброто управление, на правовата държавност и демократични институции да се наложат. Това ще даде възможност да се подходи ефективно и то дългосрочно. Това ще рече, че е, иммиграцията е, при такива условия се превръща в избор, а не в задължение. Тази структурна политика от стратегическо и дългосрочно естество може да а, намали миграционните потоци, които са предизвикани от нестабилност. В този смисъл европейската външна политика е особено важна, защото финансовите инструменти трябва да бъдат разработени до 2014 година, но и в краткосрочен аспект, защото трябва да бъде преработена стратегията за съседните държави. Тук сред нас е Робертус Розенбург. Той е а, ръководител на отдел в комисията, Бернар Брюне, който е заместник а, ръководител на отдел в Европейската комисия, Диджи Релекс, Паула Пейс, Енрике Мора Бенавенте, а, който е директор на а, отдел за за планиране, политиката на планиране или планиране на политиките от министра на външните работи на Испания. Все още очакваме професор Филип Дебрюйкер от, от Свободния университет Брюксел. Не сме сигурни дали ще дойде. Преди това искам да помоля председателката на а, Комисията по развитие да хвърли светлина върху тематиката в областта на иммиграцията. Заповядайте. След това ще чуем нашите експерти. Добро утро на всички. Добре дошли на колегите. Ще говоря за някои от връзките между миграцията и развитието. Миграцията се увеличи значително последните години. Държавите членки на Европейския съюз не винаги са откликвали заедно и последователно на този феномен и затова не се очаква неговото спадане. Различните действия, свързани с развитието, оказват своето влияние върху миграцията и обратното миграцията върху развитието. Европейския съюз трябва да играе много по-голяма роля, за да стане миграцията един инструмент за развитието. За да се направи всичко това, е необходимо все повече подпомагане за развитие. Глобалният подход към развитието, прият през 2005 година, казва, че външното измерение на тази политика е важно, а най-важна е връзката между миграцията и развитието. Трябва да подкрепим идеята за мобилността на хората, което подчертава, че която и да е политика в тази сфера, трябва да цели постигане на мобилност а, и то по избор, а не по потребност. Трябва да се опитаме да управляваме миграционните потоци. Помолиха ме да говоря кратко и за това ще взема думата малко по-късно. Господин Розенбург. For 10 minutes, more or less. 10 минути имате. Благодаря. Добър ден на всички. Искам да поздравя господин Провер и госпожа Крето за това, че са задали тази тема в обща концептуална рамка. Наистина е своевременна тази инициатива да се погледне отвън миграционната политика и да се види какви са нашите политики за, външна, за външни действия и развойна дейност. Ще говоря общо по три теми. Първо, какви са факторите, които изтласкват мигрантите от техните страни? След това ще говоря за европейските политики, свързани с тази тематика и накрая за самите инструменти. Нестабилността е основният двигател за миграция, както е записано в заглавието на днешния семинар. Тази нестабилност обаче не трябва да се разбира ограничено, а по-широк контекст. Говорим не само за политическа нестабилност, говорим за економическа нестабилност също. Економическата стабилност е точно толкова важна. Броя на лицата, които емигрират по тези причини, ще ви, е, ако погледнете, ще видите, че всъщност тя става основен фактор за миграция. Виждате тук пред вас и плаката, който е на хора в бежански лагер, но виждате и хора, които се предвижват от Западна Африка към Европа в лодка, защото те търсят по-добро економическо бъдеще, търсят работа. Така че виждате и двете измерения на нестабилността на снимката. Първото ми послание би било да говорим по темата в максимално общ контекст и разгледаме всички възможни фактори за е, миграция, които са свързани с нестабилността. Какви са тези фактори, които изтласкват хората от страните им? Е, ако прочетете различните анализи, ще видите, че се говори за няколко групи фактори. Най-важният от тях е бедността. Ниско БВП, слаб растеж, недобро разпределение на доходите а, натиск върху ползването на земята и така нататък. Следващата група война, въоръжени конфликти, етническо прочистване и въпроси свързани с това. Злоупотребата с права на човека и тяхното нарушаване са третата група. Лошото управление, дискриминацията също влизат в тази група. И следващата група са свързани с а, климатичните изменения, различните природни бедствия, трагедии, наводнения, суша и така нататък. Ако искаме нашата развойна политика да се насочи точно към корените на тези фактори, които изтласкват хората, трябва да се опитаме да изкореним всички тези причини, които споменах, по един максимално широк общ начин. Нашата политика трябва да бъде насочена и към регионалния контекст, т.е. да помагаме на държавите в Африка, в Азия да се справят с тези миграционни потоци и да управляват процесите на придвижване на хората. Защо? Защото повечето хора, които са изтласкани по каквито и да е причини от домовете си, те не пътуват до Европейския съюз, те остават в своя регион или пък отиват съседна близка страна, т.е. остават в най-общо същия регион. Миграционната политика на ЕС. След Лисабонския договор това е обща политика. Тя е още нова. Имаме доста предизвикателства. Тя се основава на глобалния подход към миграцията върху три стълба от 2005 година. Първият стълб е свързан с намаляване на незаконната миграция, както и трафика на хора. На второ място да се опитаме да улесняваме а, законосообразната миграция, където е възможно. И третият стълб е укрепване на разв... на уста развитие миграция и да подпомагаме с развойна помощ страните, от които идват тези мигранти. Това са само отправните точки и аз заявих в началото, че трябва да се опитаме да погледнем отвъд тях, да погледнем нашата търговска политика, економическа политика и така нататък. Последната трябва да бъде насочена към създаване на работни места в държавите по происход. Трябва да дадем възможност на продуктите на развиващите се страни да стигат до пазарите на развитите развиващите се страни трябва да бъдат по-добре интегрирани в нашата търговска система. Трябва да насърчаваме чуждестранни и не само чуждестранни инвестиции в тези страни, както и търговия между развиващите се страни от Южното полукълбо. Трябва също така да се занимаваме с превенция на конфликтите, защото по този начин ще избягваме различни ситуации, свързани с възникването на все повече беженци. Трябва да подкрепяме също така провеждането на честни избори, гражданското общество, да защитаваме правата на малцинствата, реформите в правоприлагащите органи в развиващите се страни, защото всички те биха могли да бъдат изтласкващи фактори за тези хора. Също така трябва да се насочим и към продоволствената политика на тези страни, защото липсата на храна също води до това. Трябва да подпомагаме а, развитието на, релс, извинете, на селските региони, а, което ще помогнат тези хора да си останат в селските региони, а не да се местят към големите градове. Както знаете, международната миграция започва от градовете, не започва от селските региони, така че можем да предотвратим това. Климатичните изменения могат да спомена тук и още много, много други фактори. Някои може да не са съгласни, но трябва да има също така политики за укрепване на а, правата, свързани с раждането на деца и сексуалните права. Някои политически партии, които се притесняват от миграционния натиск, обаче много критикуват а, развойното сътрудничество. Ако искаме а, да се насочим към корените на миграцията, точно това трябва да бъдат нашите инвестиции. Тези страни трябва да се развиват, трябва да се опитаме да постигнем елиминиране на нестабилността в тези държави. Как става това? Става посредством инвестиции т.е. развойно сътрудничество. И така стигам до последната тема – инструментите. Имаме разнообразни политики, както и разнообразни финансови инструменти. Когато финансираме различните политики, които споменах по-рано, ние се възползваме от различни инструменти – различни инструменти, които биват и тематични, и географски, свързани с хора, с продоволствена политика, с обежище. Също така има и глобални инструменти, които са свързани с защита, защита правата на човека, хуманитарна помощ, микрофинансиране, външна политика и политика по сигурност и така нататък. Мога да твърдя за, е, съвсем със, е, със сигурност, че всичките ни инструменти, свързани с външна политика, могат да се използват за премахване на причините за миграция. Те, разбира се, имат свои конкретни цели, които не са а, е, съсредоточени върху миграцията, с изключение на програмата за миграция и убежища. Но, крайна сметка, е важно, че те по някакъв начин винаги са насочени към корените на миграцията и затова трябва да бъдат разгледани, според мен, в контекста на вашите доклади. И накрая един въпрос, който може да възникне. Могат ли да бъдат по-добре насочени тези инструменти, тези фондове за решаване проблемите, свързани с нестабилността? Едва ли е необходимо, бих казал, защото целта на тези инструменти е намаляване на нестабилността, политическа или економическа и развитие. Ако тези инструменти постигнат своите цели, миграционните потоци, чиято причина е нестабилността, ще се свият. Тоест, ще има развитие, и затова потоците, които идват точно от липсата на развитие, ще намалеят. Тези инструменти обаче трябва да бъдат по-резултатни. Трябва да се опитаме да оптимизираме стиковането между политиките, особено а, тези, които са свързани с а, миграцията. Трябва да разбираме добре тези инструменти и в същото време да разбираме и причините за миграцията. Благодаря ви. Grazie molte. Adesso l'intervento del signor Brunet, prego. Господин Брюне. Euh, euh, euh, Добър ден. Първо искам да благодаря на господин Провери и госпожа Крецо за поканата. Искам да ви дам малко информация за страните от Магреб и за това, защо миграцията е много важен въпрос в нашите отношения с тази част на света, която е толкова близо до Европа. Ще засегна някои основни въпроси, свързани с нашите отношения с Магреб. На второ място ще ви запозная с решенията, които се опитваме да предлагаме в Европейският съюз или решенията, които можем да намерим и в бъдеще. Има няколко фактора, на които се дължи миграцията от Магреб. Един от тях е близостта с Европа, географската близост ги превръща и в едни естествени транзитни държави за незаконната миграция от Тропическа Африка и Западна Сахара. А също и за миграционни потоки през Гибралтар и Либия. Магреб по принцип са традиционни транзитни държави за подобен тип миграционни потоци. Има и някои страни, които са страна на происход около 5 милиона мигранти идват от Магреб и сега живеят в европейските държави. За Марокко има много голяма иммиграция към Европа. Повече от 10 на 100 от населението на Марокко живее в Европейския съюз на практика. За тези държави Европа се превръща в една естествена крайна дестинация за миграцията. Разбира се, има и културни връзки от двете страни на Средиземноморието, което означава, че отношенията с магребската общност и интеграцията в Европа са много важни в контекста на външните отношения с тези държави. Друг важен момент. В Магреб се наблюдава демократично развитие до голяма степен и динамизъм, извинявайте, демографско развитие. Населението ще нарасне с 25 е, милиона до 2015. От 75 милиона населението ще стане 105 милиона до 2015. Това население и неговият прираст няма да е съществен проблем, ако имаше достатъчно ниво на заетостта в тези държави. Един от проблемите обаче в Магреб, по принцип в арабския свят, е, че по-настоящем просто не могат да се разкрият достатъчно работни места за новия човешки ресурс, който ще влезе на пазара на труда през идните години. За Тунис и Алжира за 10 години трябва да се разкрият 5 милиона работни места, само за да се стабилизира безработицата на сегашното и ниво, която, което и без това е високо. Това означава, че тези държави трябва да ускорят разкриването на работни места с 50 на 100 спрямо темповете към момента. Заетостта е сериозен проблем и може да доведе до евентуална економическа нестабилност. Това е свързано с липсата на перспективи за заетост. Просто не е достатъчно да се разкрият достатъчно работни места на пазара на труда. И ако видим разликата в доходите между Магреб и Марокко, ще видите, че и Европа, ще видите, че разликата е съществена. Над 10 пъти. А разликата между Мексико и САЩ е 4 към 5. Тази разлика в доходите между Магреб и Европейският съюз води до много по-голям миграционен натиск. Според проучванията, над 50 на 100 от младите хора в Магреб искат да мигрират към Европейският съюз. Наскоро имаше проучване на общественото мнение, извършено от фундация Анна Линд, което сочи, че когато зададем този въпрос на съседите ни в юго... Южното Средиземноморие, към коя държава искате да се насочите, те казват към държава в Европейският съюз. Там искат да започнат нов живот, ако имат избор. има толкова голям потенциален миграционен натиск и той трябва да бъде взет предвид. След като се направи анализа е хубаво да се потърсят евентуални решения. Това се опитахме да направим. Какво да направим в бъдеще? Основният момент, разбира се, е да имаме един комплексен подход към миграцията, залегнал в политиката на Съюза. Как да кажа, Европейският съюз трябва да третира комплексно миграцията, економическите аспекти, аспекти свързани с заедостта, социалните аспекти, управлението на миграцията по границите. Трябва да вземем предвид цялостната картина – в момента Съюза разработва економическа програма по линия на политиката за добросъседство. Идеята е разкриване на заетост и економически възможности в самите страни от Магреб. С Марокко и Тунус, Тунис имаме най-добре разработените програми, поне по линия на заетостта и економическите възможности. Но това е дейност, която трябва да се подсили, особено, що се отнася до политиката за заетост. По-настоящем в тези страни политиката по заетост не поставя достатъчен акцент върху създаването на продуктивни работни места. Много работа трябва да се свърши в това отношение. По-общо казано, в контекста на миграцията, мисля, че се нуждаем от по-последователен подход и по-ефикасно сътрудничество с Магреб. Наскоро по линия на програмата за сътрудничество, която бе прията с, с Либия, се опитваме да развием сътрудничеството между Либия и страните от субтропическа Африка, от която също идват много миграционни потоци. Целта е да се контролират миграционните потоци, да се подобрят ресурсите на Либия за справянето с тази задача. Също трябва да се управляват и потоците на законната миграция. Либия трябва да се разработи добра политика за заетост, трябва да дадем и необходимите средства, за да може да управлява законните потоци миграция. Също така трябва да се оказва защита и на мигранти, които се нуждаят от международна закрила. Трябва да се разработи система за признаване на, за разпознаването на лицата и също обежище и за опазването на техните права. Това са все проблеми в момента в Либия. Виждаме, че тя се превръща в една транзитна държава. И на последно място, нашите усилия за сътрудничество са насочени към управлението на и контрола по границите. Това е друг важен елемент. Страните от Магреб също страдат от незаконна миграция, която им създава проблеми за тях. Това въжи за Либия, но и за други държави, като Марокко и Алжир. И те са засегнати от незаконната миграция. Либия е доста интересен пример. За първи път сме създали цялостен комплексен подход, който да включва всички въпроси, свързани с миграцията. Не така стоят нещата с останалите държави от региона. За момента не сме успели да разработим добре балансирана програма за сътрудничество, която да включва всички въпроси. За момента обръщаме внимание най-вече на сигурността, спогодби за реадмисия, например, За съжаление, липсва цялостен подход спрямо миграцията и най-вече мобилността все още. Ето защо някои държави от Централен Магреб не са склонни да се сътрудничат повече с Европейският съюз. В заключение, имаме възможност да правим по-голяма амбиция в работата си с Магреб – трябва да се помисли последните неща. Тристранно сътрудничество. ЕС, Магреб, субтропическа Африка. По този въпрос трябва да поработим повече. По линия на средствата за развитие трябва да засилим този аспект на сътрудничеството. И на последно място трябва да обръщаме внимание не само на сигурността, а да вземем пред всички въпроси, свързани с миграцията. Трябва да разработим по-ефикасна политика спрямо циркулярната миграция, временната миграция, мобилността на хората по принцип и да се създаде такова партньорство, което да е изгодно за всички страни. Благодаря. Става <laughs> Извинявайте, прекалено късно отговорих. Записал съм си някои основни думи. Сега госпожа Паула Баджа, моля. Паула Паче. Благодаря ви много. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Провера, госпожа а, Крето, за мен е голямо удоволствие да говоря пред вас. Разбира се, темата за миграцията е особено важна за нас – jurisdiction and all the grey areas, as well as uh, um, a global Споменахме глобалния и холистичния подход към миграцията, управлението на миграцията в правовата държава. Ще говоря и за някои от полуките от усилията за стабилизация и развитие на общността. Накрая ще говоря за някои от предизвикателствата пред този глобален феномен. Започвам с първата точка – принудителна или доброволна миграция. Това различие става все по-неясно, защото класиците на миграцията се променят. Колегата в началото говореше за различните фактори, които изтласкват мигрантите или които ги привличат това е едно явление. То не е просто проблем. Трябва така да го разгледаме. Ако погледнем учредителния акт на Международната организация по миграция МОМ, там се споменават местата на бежанците, на разсерените лица и правата им да се върнат в а, дома си с помощта на международните служби. Като погледнем принудителната миграция, веднага ни хрумват бежанците. Има една конвенция от 50-та година и други регионални инструменти, които разширяват всъщност понятието беженец, но можем да мислим и за разселени лица. Един друг термин, който често се използва за лица, които може би не са били подложени на гонение, но са били принудени по някакъв начин да се оттеглят от дома си или местните си региони поради въоръжен конфликт, насилие или други прино, извинете, предизвикани от човека събития. Независимо дали те са в рамките на страната или са извън нея. Има и много сиви зони, разбира се, между тях – ако помислим, можем да стигнем и до една миграция, която се дължи на климатични условия, защото те също биха могли да бъдат такива една екологична миграция. Те могат да бъдат краткосрочна, дългосрочна, международна, местна, в зависимост от промените в околната среда. Хората могат също така да мигрират поради някакви природни бедствия или поради влушаване на околната среда и така нататък. Като това може да има положително и отрицателно въздействие. Увеличената пък миграция може да доведе до още по-голямо влушаване на околната среда, така че нещата са сложни. Екологичните фактори отдавна оказват своето въздействие върху потоците мигранти и ако погледнем цифрите, ще видим, че от 1998 до 2007 2,2 милиарда души са, били, са живели в региони, където е имало бедствия, за разлика от 1,8 милиарда в предишното десетилетие. Виждате увеличението. Ако погледнем от другата страна, има хора, които мигрират не поради външни фактори, т.е. мигрират доброволно. Днес се смята, че 240 милиона души приблизително са международни мигранти. Мнозинството от тях са а, членове на семейството на мигранти, които са отишли да работят другаде. Казах в началото, че различието между принудителната и доброволната миграция се размива. Понякога хората напускат домовете си поради влушеното социално-економическо положение в страната. Макар, че има различни причини за напускане на една държава и отиване в чужбина, все пак е доста трудно да се направи разлика между отделните групи, но пък е важно да се направи такова разграничение, защото те попадат в приложното поле на различни законодателни инструменти. Тези групи обаче имат нещо общо. Те са хора и съответно се ползват с права. Дори когато говорим по-общо за миграцията, трябва да признаем, че много от хората, които мигрират, биват експлуатирани или с тях се злоупотребява. Не говоря само за жертвите на трафик. Наскоро имаше един случай, където имаше хиляда мигранти, намерени от МОМ в една изоставена сграда, без ток и вода, в държава членка на Европейския съюз. И те бяха незаконни мигранти, влезли са в тази страна като сезонни работници, обещали са им съответно такава работа, но в крайна сметка се оказало, че такива договори няма и са били принудени да работят в условия на експлоатация и да живеят също в ужасяващи условия. Така че има и доброволна миграция. Миграцията е нещо, от което се срещаме всеки ден. И затова ролята на парламента и Европейския съюз за изграждане на един холистичен подход е особено важна. На второ място, трябва да кажа, че няма единни стандарти за управление на миграция, но това пък не означава, че не съществуват никакви стандарти. Говорим за хора, говорим за хора, които се ползват с права. Има съответни инструменти, свързани с миграционното право, които могат да се използват. Тези инструменти се прилагат към мигрантите. Тази година отбелязваме 20-та година от Международната конвенция за защита на а, мигриращите работници и членовете на техните семейства. По тази въпрос още може да се работи, за да се повишат стандартите на миграциите и те да бъдат в рамките на закона. Има много други фактори, които трябва да бъдат е, взети предвид, за да има справедливо отношение към хората. Това са универсални принципи, които се прилагат към всеки един човек, независимо дали е мигрант или не. Съществуват също така задължения в сферата на правата на човека и те трябва да се използват точно е, в защита на хората след бедствие, по време на бедствието, е, за да може да се възстанови е, средата, пък и хората с техните работни места. Има и други инструменти, свързани с хуманитарна помощ, но защитата на лицата мигранти не може да бъде откъсната от е, превенция на насилие и нестабилност. Темата ни днес често предоставянето на спешна помощ е насочено към спасяване на човешки живот. Но не бива да забравяме, че защитата на правата на тези хора, които са засегнати, трябва да бъдат защитени цялостно по, по време на целия процес на възстановяване след бедствието. Всичко това, разбира се, е в ръцете на държавата, защото тя има съответната компетентност да защитава своите граждани в страната и чужбина, но пък международните фактори биха могли да подкрепят тази държава, която и да е тя, в нейните усилия посредством проекти и програми, като се подпомагат най-различни видове случаи, да речем предоставяне на транспорт, предоставя на транспорт на мигранти, които са останали в някои държави, и не могат да излязат от нея. Например, наскоро имаше такъв случай в Йемен. А, както и хуманно отношение към мигрантите. Много е важна ролята на Европейския съюз и Европейския парламент. Тъй като с влизането в сила на Лисабонския договор защита правата на човека в Европейския съюз вече почива на много по-солидна основа. По отношение на полуките, когато обсъждаме връзката между климатичните изменения и лошите екологични условия, трябва да кажа, че не трябва постоянно да се питаме какво да правим след настъпване на бедствие, а да се опитваме да подобряваме околната среда междувременно и да действаме предварително, превентивно, да планираме и а, да имаме съответните стратегии за смягчаване на въздействието при бедствия. Трябва да се включи всичко това и в стратегиите за разве... развитие за предотвратяване на миграционните потоци. Много поуки сме извлекли от работата с страните членове на МОМ, особено по отношение на бедствия, след това възстановяване след бедствия, така нататък. Говорихме за Магреб. Исках да дам един пример за конкретни действия, свързани с климатични изменения в Египет. Подкрепихме правителството там да предприеме необходимите мерки за предотвратяване на повишаването на нивото на река Нил, защото ако се повиши с 50%, извинете, с 50 см, нивото на река Нил поради морските притоци, то това може да доведе до загубата на а, жилища и мес... на 2 милиона души до 2025 година. Смятам, че всичките ни усилия трябва да са свързани най-вече с а, включване и на населението, което живее в ниските части на делтата на Нил. Имаме други проекти и с Колумбия, и с а, а, други държави. Там говорим за альтернативни начини на живот, за да се избегне миграцията, дава се работа в чужбина за кратки периоди, особено става дума за семейства, които са били в е, е, зони с природно бедствие. Тоест, те да се отеглят само докато се възстанови региона и после да се върнат. В Джибути има една регионална среща сега, докато ние говорим за управление на миграционните потоци в Северна Африка. Джибути, Етиопия, Сомалия, Йемен и други държави разговарят точно за управление на миграционните потоци в един регион, където има големи проблеми с незаконната миграция. Как можем да работим заедно и по какъв начин? И с това приключвам. Получаването на фондове за първите етапи след бедствие, т.е. първите етапи на възстановяването, представляват проблем. Защото се получават средства при е, обявяване на извънредно положение или при бедствие и след това много трудно се набира средства за следващия етап възстановяването. Парите пристигат доста често много късно, вече е започнало възстановяването а, и по тази начин не може да се капитализира, извинете, да се извлека, че е максимална полза от наученото, както и да се коригират причините за възникването на бедствието или съответната, съответното положение. Беше подчертано в един апел, че трябва да има винаги последователност и непрекъснатост на усилията, защото много често пък двете фази, които споменах по-рано, трябва да бъдат свързани посредством финансиране. Благодаря. Grazie. Eh, l'ultimo intervento. Благодаря ви много. Последният оратор. Венте. Благодаря за поканата, която отправи вие, госпожа Крета, Европейският парламент. За мен е удоволствие и чест да бъда тук. Мисля, че За сега всички са съгласни, че миграционната политика трябва да има и компонент свързан с външната политика. Контролът е нещо добро и необходимо, но само с по-добър контрол по границите няма да се спрат потоците. Вътрешна политика като достъп до образование, заетост, социално осигуряване са необходими, но пак не са решение на проблема помощта за развитие, ключова политика в тази сфера, пак няма да доведе до промяна на тенденциите в страните по происход. В контекста на външната политика трябва да си зададем три въпроса. миграцията от гледна точка на външната политика на първо място. Как изглежда тя? На второ място, каква е връзката между външната политика и миграцията? И третият въпрос. Как използваме външната политика, за да се реши проблема с миграцията? Първият въпрос. Как изглежда миграцията от гледна точка на външната политика? Външната политика касае опазването на сигурността, стабилността, но също и за отстояване на интересите на Европейския съюз. Когато вземем предвид е, големите потоци на легална миграция, те понякога се считат за заплаха за сигурността и стабилността естествено стигнем до заключението, че се нуждаем от външна политика, за да се справим с такъв проблем. По време на цялото ми изказване, е като се има предвид и заглавието на доклада ми, винаги ще говоря за законната за незаконната миграция. Законната миграция, без съмнение, може да е много силен инструмент на външната политика. В САЩ привличат най-добрите, най-умните студенти в своите университети. И трябва да признаем, че това е, може би, едно от най-добрите средства на меката политика. Но ние тук говорим за нелегалната миграция и, както казах, сериозните миграционни потоци водят до нестабилност и се нуждаем от външна политика по въпроса. Но трябва да се направят няколко уточнения. Външната политика може да придобие различни форми – сигурността и стабилността на първо място се разбират по различен начин в различните географски и времеви рамки. В по-хетерогенните общества миграцията възприема по-добре от по-хомогенните общества. Това, което се чита за заплаха в едно общество, не е задушно заплаха в друго. Това трябва да бъде взето предвид във външната политика, която се следва. На второ място, предполагаемата и реалната заплаха са две различни понятия. Но пак ще повторя. Външната политика трябва да се определя на базата на предполагаемите заплахи, защото това искат гражданите. Да ви дам един скорошен пример, отново за САЩ. Има много по-различна реакция в Аризона спрямо миграцията от Мексико в сравнение с, да речем, в Чикаго или Нойс. Човек ще остане впечатление, че се намира в две различни страни или в две различни части на света. Външната политика спрямо Мексико, например, по този конкретен въпрос, трябва да отчита заплахите предполагаемите заплахи, а не реалните заплахи. И тук е връзката с първият въпрос. Ние трябва да изхождаме от сигурност и стабилност от подобни съображения. На второ място, връзката между външна политика и миграция – На първо място политиката има вътрешно измерение. Предприемат се мерки в съответна държава, за да се справят с даден проблем. Но тези мерки имат и външно измерение. И спрямо миграцията, подобни мерки могат да имат наистина сериозно отражение. Нуждаем се от външна политика, за да се справим с последиците от вътрешната политика в дадена държава. Спрямо миграцията – И наистина може да имаме сериозен двустранен проблем с страните на происход, транзитните държави, а даже и с региона, в където се намират държавите. През изминалите години, както сме наблюдавали, много често може да се влуши положението между... в отношенията между държава на происход и приемаща държава. Има различни потенциални източници на напрежение – и конфликт между приемащата страна и страната на происход. Първият проблем не е добре известен. Ние в Европейския съюз обвиняваме страните на происход, защото според нас те не са предприели достатъчни мерки за превенция на миграционните потоки. Но другата страна на монетата е, че правителствата в страните по происход злоупотребяват с положението и искат да получат някакви стратегически, търговски или политически ползи. Това сме го виждали редица пъти и положението може да се влуши много бързо. Човек трябва да реагира и да използва каналите на външната политика, за да предотврати допълнителното влушаване на положението. Има и друг евентуален източник на конфликти. Тук трябва да се вгледаме в самите нас, поведението на правителството, поведението на нашето общество към иммигрантите. Тук не говоря само за ксенофобията, а за конкретни въпроси, достъпа до образование, социални услуги, Когато се влуши положението, отново стигаме до проблем. Например, мусулманските иммигранти в Европа. В почти всяка европейска столица от време на време получава демарш от посолствата на ислямски държави по въпроса за отношението към исляма, към тази религия, към начина на обличане – това е въпрос, който касае вътрешната политика, социален проблем. Но за да се реши както трябва, трябва да включите и елемент на външна политика. Иначе положението отново ще се влуши. Съвсем накратко, по точно обратното явление, аз говорих за международните последици от вътрешната политика – но понякога външната политика взима превес и, я определено се отразява на вътрешната политика спрямо миграцията. Например, имаме държави членки, които не са признали Косово. И много интересен начинът е, по който се отнасят към мигрантите от Косово. Този начин е много по-различен спрямо начина по който се отнасят към който друг нелегален иммигрант от страна, която е призната от тях. И на последно място, третия въпрос. Как да използваме външната политика за решаване на проблема с миграцията? Пак ще повторя, когато смятате, че може да бъде застрашена сигурността и стабилността, човек мисли за превентивни мерки – но превенцията при миграцията е много по-сложна задача. Тук трябва да се промени поведението на милиони, хиляди хора. Всеки, който се води от собствения интерес, трябва да защитавате техните права, техният живот. Положението е много по-сложно. Затова се нуждаете от всеки един инструмент на външната политика, с който разполагате. На първо място, свободната търговия. Ние отделяме огромни суми, за да защитаваме своите страни и в същото време се отделят мерки за изграждането на търговски пречки с тези държави. На второ място преките инвестиции. На трето място помощта. Помощта за правата на човека. Това е друг инструмент на външната политика, който трябва да бъде използван спрямо подобни държави и региони. Цялостни двустранни споразумения с всяка една държава, които включват не само миграцията, всеки един аспект от защита на мигрантите, за да се отслаби напрежението и конфликта. Регионален подход. И една кратка бележка, тъй като времето ми изтича. Колегата говори за Магреб. Магреб аз ще говоря за Сахел, малко по-надолу. Континента това е регион, където имаше миграция поради периодичната суша. Колегата има книга посветена на миграцията, климатичните изменения и околната среда. Това, тези хора бяха първите климатични мигранти. Това бе първо причината. Но след това започнаха и конфликтите. Липса на стабилност. Там просто има липса на държавност в този регион. И в Европа, както каза господин Розенбърг, виждам само върха на айсберг, айсберга. Само един от всички седем мигранти от Сахел са стигнали до Европейския съюз. Останалите шест отиват в други райони. И пак казвам, тук причината е дестабилизацията. Ето защо в заключение искам да кажа, че се нуждаем от цялостен подход спрямо Сахел, не само по линия на миграцията, защото след миграцията се появяват и други проблеми. Тероризма, трафика на наркотици и така нататък. Та така нуждаем се от цялостна стратегия. Европейският съюз работи по този въпрос, но е много хубаво и Европейския парламент да окаже известен натиск за възприемането на подобна стратегия. Благодаря. Благодаря много за тези изказвания, изпълнени с познание и опит. Сега преминаваме към изказванията на колегите. Госпожа Била. Äh, Благодаря, господин председател. Благодаря на всички. Много подробни бяха изказванията, много информативни. Господин Розенбург, вие казахте Говорихте в началото за това, че трите стълба на миграционната политика на Европейския съюз са важни. Ако, е, въпреки, че днес говорихме главно за външната политика, аз искам да отбележа, че вторият стълб а именно възможността за лекална миграция в рамките на Европейския съюз е нещо, по което работи много малко или е слабо развито. Затова е много трудно във външните отношения да спечелим доверие. Както господин Розенбург, така и госпожа Беневенте говориха за все по-големи потоци бежанци във връзка с климатичните изменения. Госпожа Розенбург говори за повече от 2 милиарда души, които са били принудени да избягат, да напуснат местата си поради, клима, поради природни бедствия. Много малко статистика има по въпроса за колко души става дума. Така че ме интересува с какви цифри разполага Европейския съюз или какви прогнози залага в тези анализи. Имахме една прогноза за ситуацията в Магреб държавите. Искам да допълня, че ситуацията в момента е такава, че Гърция помоли Европейската агенция за защита на границите Frontex да подсигури границата между Гърция и Турция, като а, а, по този начин да ограничи достъпа на нелегални иммигранти без съответните, които не разполагат с легални документи. В Турция няма законодателство за бежанците. Ако погледнем съседната държава Иран, там има увеличаване с сравнение с 2009 година с 30% на политически преследвани иммигранти. И мисля, че в рамките на външната си политика Европейския съюз все още не е разгледал този въпрос. И още един въпрос към госпожа Бенавенте. Вие говорихте за юбилея отчестването на Конвенцията за защита на работниците. Вие знаете много добре, че никоя държава, членка на Европейския съюз, не е подписала или ратифицирала тази конвенция. Каква е вашата оценка за този факт и според вас къде са най-големите препятствия, а, бариери? Защо никоя държава, членка на ЕС, не прави това? И накрая, тук в АФЕТ се дискутира изработването на нов мандат за Frontex, за Европейската агенция за защита на границите. И аз се надявам много, че ние тук от страна на Европейския парламент ще подготвим една препоръка за комисията по отношение на а, това обучението на персонала в тази агенция да се ориентира много по-силно към защита на правата на хората, до този момент това бе една цел и задача за тази агенция, която не бе официално декларирана. Председателят госпожа Келер от комисията ДЕВЕ. Благодаря. Искам да коментирам казаното от господин Бруне. Бруе. Бруне, извинете, да. Съгласна съм с казаното от господин Розенберг. Да, когато говорим за развитие, трябва да имаме предвид миграцията. Съгласна съм с вас. Но освен това, смятам, че няма толкова тясна връзка между развитие на страните по транзит и спирането на миграционните потоци, премахването на нестабилността. Не мисля, че това помага, т.е. не помага да се дават пари на страни по транзит. Това не изкоренява причините за миграция. Така че да, миграционните аспекти трябва да се включват, когато говорим за развойни стратегии, но съм против това да се влагат пари за развитие е, в подсигуряване на нашите граници. А точно това се случва по-настоящем. Европейският парламент е, се надявам да се погрижи за това парите да се харчат целесообразно. Господин Дебройкер, мисля, че спомена въпроса, свързан с свободната търговия. Тя може да подпомогне развитието, каза той, да премахне нестабилността. Не мисля, че трябва да казваме свободна търговия, трябва да казваме една справедлива а, търговия. Защото когато имаме равни партньори, тогава може да говорим за свободна търговия. Но ако имаме Европейски съюз и развиващи се страни, то един е по-силен. В случай Европейски съюз и винаги по-слабия губи. Така че трябва да се съсредоточим върху една по-справедлива търговия, отколкото върху свободна търговия. Господин Резенбург също така а, говори за а, различни наши усилия. Няма да помогне нито за а, развитието, нито за спиране на миграционните потоци, ако а, изнасяме, да речем, оръжия или посредством земеделската си или риболовната си политика пречим на местното развитие, или пък развиваме големи проекти в които влагаме европейски материали, да речем в Сахара. Така че няма нищо общо това с последствията от нашите политики, а това трябва да ни ръководи. Правата на човека. Според мен те трябва да бъдат взимани предвид. В много държави членки се забелязва, че под подхождат към хората в зависимост от тяхната полза. То ще влязат на пазара на труда, какво ще направят, какво ще ни донесат. Не бива да забравяме, че това са хора. Те а, е, имат право да работят, имат право да бъдат бежанци. Така че в сърцевината на всяка една миграция трябва да стоят правата на човека, пък и в сърцевината на всяка една политика на Европейския съюз по този въпрос. Благодаря. Господин Мауро има думата, казва председателя. Благодаря много, господин председател. Аз благодаря също и на колегите, по-конкретно на колегата Крето. Иска ми се да чуя нещо във връзка с едно твърдение и а, да задам един въпрос. Най-големият проблем на Европа днес е, че няма а, а, стратегия, а, свързана с Средиземно море. Целият този процес, който бе задействан чрез а, Барселона, не разполага с достатъчно инструменти. Няма също така отговори на прогнозите а, и а, цифрите, които бяха посочени в изказванията на нашите гости. Имам въпрос към господин Брюне. Някои цифри в неговото изказване ме изненадаха, що се отнася до демографския растеж и а, стопанския растеж а, и така твърдението за необходимостта от създаване на работни места в Магреб. Според мен имаме два пътя, с които разполагаме. От една страна можем да насърчаваме растежа, т.е. да укрепваме а, економиката на тези страни. А, от друга страна а, се налага при нас да приемаме много иммигранти. Това са проблеми, които не можем да разрешим. Защото ако цифрите, които вие посочихте, професор Брюне, са верни и ако економиката на тези страни расте с бързи темпове, тогава а, се увеличава и населението. И а, всичко това в крайна сметка се компенсира. Тоест, ако ние разходваме прекалено много ресурси за економиката, ние не разрешаваме задължително проблема в тези страни, както, например, в Марокко, Тунис и Алжир. В този смисъл исках да попитам професор Брюне. Каква е правилната смесица? До каква степен следва да се отворим за емигрантите от тези страни? Тук имам предвид посочването на конкретен процент. Колко трябва да инвестираме според вас, за да подобрим економиката на тези страни? Защото ако инвестираме прекалено много, в економиката на Марокко, най-вероятно конкуренцията спрямо европейските страни ще бъде много силна, особено спрямо последните присъединили се страни България и Румъния. И в крайна сметка може да се стигне до едно късо съединение, образно казано, в евросредиземноморския регион. Просто искам да знам, според господин Брюне, според професор Брюне, коя е правилната смесица, така че да постигнем балансираност в ситуацията? Много труден въпрос. Ще получите отговор. Първо господин Беневенте, после господин Брюне и експертите, разбира се, останалите експерти също може да се изкажат. Благодаря. Към мен беше отправен въпрос, но не мисля, че аз съм адресата на този въпрос всъщност. Защо някои държави, членки на Европейския съюз, не ратифицират конвенцията за защита на мигрантите и техните семейства? Мога само да гадая. Най-вероятно е свързано с някакви вътрешни уредби в страната. Искам обаче да коментирам казаното от Коша Келер за това да не се дава развойна помощ на страни в транзит. Съгласен съм. Това са страни, с които трябва да се работи пряко в сферата на външната политика и двустранните отношения. По отношение на свободната търговия или справедливата търговия. Um... Merci à euh, monsieur et madame les députés pour euh, les questions. Euh, Благодаря на уважаемите депутати за въпросите. Аз искам да кажа нещо във връзка с подкрепата на транзитните страни. Нека вземем Либия, например. Либия е транзитна страна. Това не е страна на происход, когато става дума за иммиграция. Трябва да се вземат факторите, които надхвърлят границите, т.е. трансграничните е, индикатори. Няма защита за иммигрантите. В Либия много често те биват арестувани и в комисията ние сме на мнение, че в това отношение е необходимо партньорство и политическа дискусия, която да бъде подкрепена от технически мерки, специалисти, които разполагат със съответните експертни познания в тази страна, изграждане на една система за защита на правата на иммигрантите и бежанците така че а, наистина и човешките права на иммигрантите там да могат да бъдат гарантирани. Мисля, че е в отговорностите на Европейския съюз да се ангажира с това, защото не можем просто да си затваряме очите, а, що се касае до а, правата на хората в тази страна и ситуацията там. Не става дума само за това да се дават пари на Либия, за да се контролират нашите граници. И това е било прекалено а, така ограничена гледна точка. Що се отнася до това, което сме предвидили в рамките на сътрудничеството с тази страна? Господин Мауро, що се отнася до, баланси... до баланса? Въпросът е труден. Трябва да се насърчават и двете страни. От една страна, разбира се, ние трябва да се грижим за това нашата политика за развитие да е последователна, цялостна. По економически причини трябва да инвестираме в развитието на държавите от Магреб, защото това са пазари за нашите европейски е, фирми. Има е, явни причини, поради които ние, например, насърчаваме и трябва да насърчаваме възможности за заетост в а, индустрията, в а, селското стопанство. Със сигурност има възможности за това и двете страни да печелят. Win-win ситуации. А, трябва да вземем предвид, например, възможностите за текстил, конкуренцията от азиатските страни, възможностите за инвестиции в текстилната промишленост в Магреб и това се прави от части. Има италиански и испански фирми, които са заинтересовани, има много добри основания и добри условия за установяване на изграждане на производствени единици в тези промишлени отрасли в държавите от Магреб така че за страните от този регион и за, европейските, за европейския бизнес наистина има редица взаимно изгодни възможности за економическо сътрудничество. Що се отнася до легалната миграция и нейното насърчаване, знам, че има страни, които вече го правят. Например, има двустранни споразумения между Италия и Тунис, Испания и Марокко, Франция и Тунис. И в това отношение а, има потенциал за а, развитието на легална иммиграция, чрез която да се запълват а, определени празноти в а, структурата на пазара на труда на някои държави членки. Разбира се, в това отношение трябва да а, са гарантирани правата на емигрантите в рамките на двустранните спогодби. Това са пътища, които трябва да продължим да изследваме и проучваме, защото знаете, че има търсене на пазара на труда в Европа и се предполага, че до 2050 година ще се увеличи търсенето за квалифицирани или по-слабо квалифицирани работници. Страните от Магреб са естествени партньори за нас в това отношение. И сеньор Розенбург, Господин Розенбург. Um, Благодаря. Две неща искам да кажа. Едното е за правата на мигрантите. Както знаете, в началото на тази седмица, по-точно във вторник, африкански, европейски и държавни правителствени ръководителства се срещнаха в Триполи и се разбраха за едно партньорство, партньорство между Европа и Африка. В това партньорство има текст за мобилността и заетостта доста интересна комбинация миграцията и заедостта да бъдат сложени заедно. Не искам обаче това да кажа. Но в това партньорство за мобилност и заедост има ясно потвърждение на факта, че Африка и Европейския съюз ще дискутират правата на мигрантите и по-специално защитата правата на човека на мигрантите в контекста на партньорството. Става дума за диалог и сътрудничество в тази сфера. За първи път се случва това. Говорим за мигрантите в Европа, но и за мигрантите в Африка, и това е записано съвсем ясно и както видяхме и тази сутрин, те са по-голямата група. Та в контекста на този диалог и това сътрудничество ще говорим за правата на мигрантите в смисъл на правата на човека в страни като Либия и други страни в Африка, където тези права са застрашени или биха могли да бъдат е, оптимизирани. Това е важна политическа стъпка напред и трябва да се използва тази основа в бъдеще, за да се влезе в подробности. На второ място искам да отговоря на въпроса на госпожа Локпила за миграционните потоци и тенденциите и влушените екологични условия. Както знаете, Европейската комисия сама по себе си няма възможност да събира данни за потоците разчитаме на данни събрани от Международната организация по миграция и други такива. Така че те са тези, които могат да направят по-добър коментар от мен. Ние не можем да го правим. Разбира се, че инвестираме в своите способности. Вече от месец имаме една обсерватория, която наблюдава миграцията. Става дума за една инвестиция от 10 милиона евро от фонда на Европейския съюз по миграция. Цялата тази инвестиция ще бъде управлявана от МОМ и ще ни даде възможност в бъдеще да получим по-задълбочена информация за цифрите, за тенденциите по всякакви въпроси, свързани с миграцията. Благодаря. Sì, prima di lasciare la parola alla collega Creto per una conclusione, volevo avere un paio... Преди да дам думата на колегата Крето за заключително изказване. Госпожа Паче, извинявайте, пропуснах ви. Няма проблем. Искам да взема отношение по някои от въпросите, които бяха повдигнати относно разчетите, миграцията, породена от климатичните изменения. Имам тук книга, имам само едно копие, но все пак съдържанието може да бъде свалено безплатно от интернет страницата на нашата организация. Там също се говори за разчетите. Според сегашните разчети, стотици милиони през едните 50 години. Сега имаме няколко милиона. Но наистина се нуждаем от доказателства, за да може да проведем просветителна кампания и да извършим анализ и да реагираме. Това е много важно. Относно редовната миграция, МОМ заедно с парламента извърши проучване на тази тема, което касае 27 държави членки – Извадихме и проучване, в което се сравняват различните национални политики на държавите членки. Относно миграцията, по въпроса за Международната конвенция за защита на правата на миграционните работници и техните семейства. Много често пречките за ратификацията на този акт не са правни, а политически. Това са пречки, по които може да се работи. Бе извършено проучване от ЮНЕСКО. Автори са двама бивши мои колеги. Те разгледаха възможностите и пречките в 27 държави членки. Благодаря. Няма други желаящи. Искам да чуя какво мислите за вътрешната миграция в рамките на един континент. Това касае много континенти. Например, в Африка. Има държави, които са изложени на голям прилив мигранти. Либия, например. Полковник Кадафи преследва политика за единна Африка и той твърди, че всеки жител на Африка е, има правото да мигрира в Либия и да живее там. Това е сериозен вътрешен проблем в Либия, който води и до нелегална миграция към Европа. Та въпросът ми е, мислите ли, че е хубаво да се насърчава междурегионалното сътрудничество, най-вече между страни на происход – като тук ще вземе предвид економиката, гражданското общество, нормативната уредба, миграционната политика. И ако трябва да стръгне тръгне по този път, какви средства да използваме? На второ място. Един ясен въпрос. Трябва ли да имаме система, постоянна система за разрешаване на конфликти, най-вече за съседните на Европейския съюз държави, за да се предотвратяват кризи или да се решават кризите в конкретни области? Um, uh, Господин Брюне, по първия въпрос полезно би било наистина да се разработят механизми и средства за това, което аз нарекох тристранно сътрудничество с някои от държавите в Северна Африка и в субтропическа Африка, където има сериозни миграционни потоци. Вече се предприяти някои мерки от Северна Африка, но очевидно те трябва да бъдат доразработени и има възможност Европейският съюз да изиграе по-активна роля в такъв тип тристранно сътрудничество. Страните от Магреб имат интерес в Сахил да има сигурност влушаването на сигурността там е, представлява пряка заплаха за Магреб. Магреб се дава сметка, че трябва да се инвестира не само в сигурност по границите, но и да се отдават средства за развитие на непосредствените съседи. Европейският съюз също е пряко засегнат, между другото, от е, дестабилизацията и несигурността в Сахил. И тук имаме общи интерес. Магреб и Европейският съюз имаме интерес да предвидим повече мерки за развитието на този регион. Ние разполагаме и с инструментите да работим с трите групи държави. Държавите от Европейския съюз, държавите от Северна Африка, държавите от Субтропическа Африка. Имаме съответните възможности за тази цел, но все пак средствата за момента не са изцяло на нивото на тези предизвикателства и не позволяват създаването на новаторски проекти. Но така че според мен в тази сфера се крие голям потенциал. Благодаря, господин Розенбърг, за кратък отговор. Същата е моята позиция. Трябва да гледаме на Африканският съюз като на ключов партньор в този процес. по линия на Африканският съюз, както знаете, регионалните економически общности в Африка се опитват да насърчават свободното движение на хора в своят регион, на запад, на юг или на север. Когато говорим с африканските партньори по въпроса, установяваме, че те считат Европа за пример – ако може да се осигури свободно движение в Африка, такова каквото е в Европа, според Африканският съюз това ще е стимул не само за развитието, но и за задържане на хора, които иначе мигрират извън Африка. Ако човек може да се намери работа в съседна държава, без проблеми, без да се нарушават човешките му права, правата му на работник, той разполага с реална альтернатива пред другите форми на иммиграция. Председателя Крето за заключително изказване. И аз искам да ви благодаря за интересните изказвания. Мисля, че ние сме хората, които имат привилегията да чуят е, вашето мнение по тази важна и актуална тема. Няколко думи по трите основни въпроса. Е връзката между миграцията и развитието относно миграционните потоци. Трябва да се реши проблема с неквалифицираната работна ръка в страните по происход. Също така, паричните преводи – Работници в чужбина правят парични преводи в страната си по происход. Това трябва да се използва като средство за намаляване на бедността и за развитие в страната по происход. Господин Мауро не е тук да чуе, но това са проблеми, които касаят е, Южна Европа. В много страни по дестинация се влуши пазара на труда, затова и намаляват паричните преводи към страните по происход. Макар, че мигрантите не се завръщат в страната си по происход. Това също е сериозен проблем. От гледна точка на развитието, трябва да се подобри средствата за финансирането му, най-вече средствата за сътрудничество за развитие, Европейския фонд за развитие, хуманитарската помощ, за да се реагира ефикасно на принудителната миграция или така наречените беженци от глад. Тук се нуждаем от комплексна политика, ефикасни действия на мисиите, програмите и инструментите. Не на последно място трябва да подчертаем колко важно е да се обърне внимание на най-уязвимите групи мигранти, жените и децата. Държавите трябва да направят така, че достъпа на жените на мигранти до заетост не трябва да е обект на дискриминация, трябва да се защитават и техните социални права. Децата трябва да имат достъп до високо ниво на защита, до здравеопазване и до образование. Благодаря ви още веднъж. Надявам се, че ще можем да продължим тази дискусия и в нашата комисия, и на пленарно заседание. Се надявам ние да дадем своят принос към решаването на проблема. Благодаря. Passiamo al secondo punto, scambio di vetture. Добре, тогава да преминем към втората точка. Обмяна на мнения с Питър Фаутен, който е извареден пратеник в Косово. Две минути е, смяна на участниците тук отпред. Buona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 Bene. Proseguiamo con il punto seguente. Eh, come avevo... Продължава с следващата точка. Аз вече ви предварително ви обявих, че ще имаме обмяна на мнение с Питър Файт, е, изваредния пратеник на Европа, специалния представител на Европейския съюз в Косово. Искам да го приветствам. Той често е гост в а, нашата комисия и неговото присъствие днес показва, че в Косово ние се намираме в една деликатна фаза. Там а, на 12 декември се очакват а, предсрочни избори. Това са първите избори след едностранната декларация за независимост на тази страна. Европейския парламент а, а, реши а, да изпрати една комисия за наблюдение на изборите и, както вече ви казах, е важно да, подкреп, да подкрепяме демократичния процес там. Искам да благодаря на господин а, Файц за подкрепата, която той а, дава на тази мисия със своя опит. Давам ви веднага думата. Заповядайте. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, um, благодаря, господин председателя. За мен е чест отново да бъда във вашата комисия, председателствена от вас. Искам да благодаря в личен план на Европейския парламент за вниманието, което обръща парламента, пък и подкрепата, която предоставя на Косово. Като специален представител на ЕС в Косово, бих искал да заявя, че местните ни партньори в Косово забелязват подкрепата, която предоставя Европейския парламент, както и интереса му. Това укрепва европейския глас в Косово. Господин Кресничи лично покани председателят на Европейския парламент да наблюдава идните избори. Много се радвам, че 7 евродепутати ще дойдат е, при нас на 12 декември, деня на изборите. Това изпраща едно много важно и ясно послание за подкрепата, която дава Европейския съюз за процеса на демократизация в Косово присъдата на тази делегация ще има особена тежест сред гражданите в региона. По същия начин, посещението миналия уикенд на вашия докладчик за Косово, госпожа Луначек, беше изключително важен, положителен сигнал, който очаквахме с нетърпение. Пътувахме до някои от старите градове в региона и успяхме заедно да отпратим много силни послания. Послания, които внушават подкрепа, но от друга страна и критикуват. Мисля, че можахме да обрисуваме общата европейска перспектива, по-специално, що се отнася до опазването на културно-историческото наследство и правата на малцинствата. Те са изключително важни за европейските ценности, които се опитваме да изградим там. Посещението се радваше на голямо внимание от медиите в Косово. Госпожа Луначек посети и Северно Косово, като показа ангажимента на Европейския парламент към всички групи и общности в Косово. Господин председателю, последния период имаше много събития едно след друго и в Косово и свързани с него. Първо свикването на предсрочни избори, след това доклада за напредъка на Косово на Европейската комисия, съсредоточаването върху облегчаването на визовия режим и непрекъснатите ни усилия да се съсредоточаваме върху преговорите с Сърбия, които се очакват. Всички те са изключително важни за все по-голямата роля на Европейския съюз в Косово. И сега бих искал в самото начало да започна своето изказване с изборите, защото изборите по-настоящем са основната тема в политическия живот в Косово. След решението на парламента на Косово бяха свикани предсрочни избори за 12 декември. Това са първите общи избори, организирани от новите косовски институции. Тези избори са една важна възможност да се покаже желанието да се укрепи демокрацията. Независимо от кратките срокове, подготовката за тези избори в момента тече. Има информационна кампания за тези избори, по-настоящем. Постоянно подчертавам значимостта на участието в тези избори на всички общности. Аз и служителите ми е, участваме с подкрепа към много граждански проекти, за да може да има повече гласоподаватели сред малцинствата, сред хората с увредено зрение и други малцинствени групи. И K4 и EULEX е работят заедно с косовската полиция по този въпрос. ОСС работи заедно с Централната избирателна комисия преди изборите, макар че ОСС по мандата си няма да бъде активен наблюдател по време на самите избори, деня на изборите. Моята служба ще координира едно наблюдение. Ще имаме над 100 дипломата, които ще се съсредоточат в отделни екипи и ще наблюдават. Те ще включват хора от посолства, от моя екип и други. Ще работят и в Прищина, и по места. Искам да благодаря на държавите членки за ясната им подкрепа. Държавите членки подходиха много положително към координиращата роля на а, нашата мисия. Освен това, по този начин показваме интереса към развитието на демокрацията в Косово. Очакваме с нетърпение вашата официална делегация да пристигне в Косово през едните дни. Очаквам едното правителство да бъде коалиция. Коалиция между поне две а, косовско-албански партии. И заедно с представителите на косовските сърби също да може да се управлява. Ако това се случи, ще имаме една добра основа за справяне на, с големите предизвикателства пред страната. В своите послания към партийните ръководители съвсем ясно заявих, че следващото правителство трябва да бъде чисто правителство. Честно казано, както всички знаем, и Косово, и неговите ръководители имат проблеми с имиджа. Репутацията на държавата не е добра и по този въпрос трябва да се предприемат мерки. Правителството трябва да бъде и компетентно, и чисто, защото едно от основните предизвикателства е свързано с социално-економическата обстановка. Растежът е бавен, той се ръководи най-вече от публични инвестиции, които стигат вече до нива, които трудно могат да бъдат поддържани. Безработицата е два пъти по-висока от средната за региона. Битовите, извинете, семейните доходи са много ниски, има голяма бедност. Всичко това трябва да се промени. Следващото правителство би трябвало да подобри средата за бизнес и инвестиции. Това означава да се направят структурни реформи в енергетиката, миннодобивния сектор и далекосъобщенията. Това означава да има една постоянна и много разумна а, фискална политика и най-вече установяване върховенството на закона. Кли, извинете, чисто, компетентно правителство, на което може да се има доверие с един ясен нов мандат, би било една предпоставка за по-нататъчен напредък на отношенията на Косово с ЕС. Основното тук ще бъде диалогът, опосредстван от нас, с Сърбия. Изборите, освен това, означават, че няма как в този диалог да започнат активни взаимоотношения преди идната година, защото трябва да се избере правителство. Обеден съм обаче, че Косово с готовност ще се включи в такъв диалог. По-ясните връзки и разбирателство между Брюксел и Вашингтон по отношение на Косово дава сигурност дори в лидерите на а, Косово. Смятам, освен това, че ос, ос, в този диалог, освен много наболели проблеми, има и проблеми, по които може да се постигне консенсус. Консенсус а, по теми, които са от интерес за цялото население, които биха подобрили работата на държавната администрация а, в сфери, особено където има блокиране на усилията. Може да имаме напредък и в сфери, в които а, Сърбия поради културни, економически и традиционните си връзки с Косово биха били ясни, но тези връзки сега са неофициални. Обеден съм, господин председател, че е възможно да се постигне напредък. Основното за страната, пък и за международната общност, обаче е въпросът свързан с Северно Косово. Там виждаме големи предизвикателства. Не трябва да се забравя обаче заближителния напредък в останалата част от страната за отношенията между косовари и сърби. Миналата година бе предвидено, че новите малцинствени общини на юг от реката Ибър няма да оцелеят и сърбите няма да участват в тях активно. Но тези общини работят добре и сърбите участват в тяхната работа. Не смятам, че процесът се е изчерпал, но положителното според мен е посоката, в която се движи Косово и тя е правилната. В случая визирам едни кметове на много градове, които са изправени пред големи предизвикателства, но са много посветени на работата си и за тях това е основното. Мисля също и за средностатистическия сръбски гласоподавателен. Той трябва да види ролята си в този процес. В понеделник се срещнах с ръководителите на нова сръбска политическа група, която ще участва в общите избори. Те очакват много гласоподаватели сърби да отидат до урните – Северно Косово също се променя. Трансформациите, които видяхме на юг, ще бъдат възможни и на север, но това няма да бъде нито бързо, нито лесно. Има сърби е, на север в Косово, които искат да участват в политическия процес, но те биват сплашвани насилствено от онези, които не искат статуквото на стагнация да бъде развалено. Има също така сърби на север, които да работят активно по економически път с Косово, но те би трябвало да се изправят пред престъпните групи, които извличат огромни ползи от слабостта на държавата. Необходима е, необходима огромна смелост, но е необходимо и едно правителство в Косово, което да е готово да подаде ръка на мълцинството, сръбското мълцинство в страната. Хората в Северно Косово имат нужда от демократичен избор и економически възможности, а по-настоящем те нямат такива. Би било нереалистично да очакваме всички изведнъж да искат цялото население да участва в изборите. Но няма да толерираме насилствени атаки, нито и а, телефонни обаждания посред нощ с цел сплашване. Господин председател, вчера, доколкото разбрах, вашата комисия е призовала за премахването на паралелните сръбски структури. И аз приветствам вашето изказване. Религиозните и културни въпроси си остават в центъра на моето внимание – Радвам се също така, че тук може да се забележи някакъв напредък. Може би като специален а, аз пък и а, гръцкия представител господин Димскополус работи много активно, работим много активно в тази сфера. Новия патриарх на Сръбската православна църква, който се радва на защитата на косовската полиция. в сътрудничество с Еолекс всъщност показва един положителен пример. Прехвърлянето на някои от религиозните символи на страната от опазване от Кейфор към опазване от страна на косовската полиция също е положителен знак. С госпожа Луначек чухме, че някои от хората вече се завръщат и православната общност вече се съживява, защото се връщат и хора, и съответната епископска власт се връща. Европейския съюз може да изиграе основна роля. Нашите ценности, нашите очаквания – би трябвало да бъдат един лост и за Белград, и за Прищина. Основните ни норми на демокрация, сигурност, економически възможности не функционират в Северно Косово. Нашата мисия за правоприлагане е Олекс променя нещата. Трябва да спомена усилията и на по-широката международна общност да получи достъп за организиране на проекти, които да работят за социално-економическото развитие на гражданите в Северно Косово. Трябва също така да подчертая, че на базата на нашите разговори с местните хора, дори нези които като че ли не са много сигурни за независимостта на Косово, са напълно убедени, че искат безопасност и сигурност за себе си и семействата си. Диалогът, който подпомагаме ние, Европейски съюз, може да доведе до една нормализация и до напредък в Северно Косово. Господин председателю, Напълно съм съгласен, че процесът на диалог е свързан с това и Сърбия и Косово да се движат в посока Европейския съюз. И двете държави би трябвало да правят се измерими крачки, независимо на какъв етап от пътя си към ЕСА. Така или иначе обаче всичко се плаща и нищо не е лесно. На скорошния доклад на Европейската комисия за напредъка на Косово бе балансиран, балансиран като оценка. Има напредък, що се отнася до децентрализацията, защитата правата на малцинствата и а, полицейската работа. Има обаче други сфери, които наистина имат нужда от сериозни усилия, включая борбата с корупцията, укрепването на съдебната система и пълното зачитане на свободата на печата. Прищина се учи и по отношение на облегчаването на визовия, визовия режим. Диалогът по този въпрос не се получава само за добро поведение. Има конкретни технически изисквания за него – Косово вече разбира, че ЕС е една общност от държави членки, които имат съответни конкретни изисквания. По този въпрос обаче е, имаше голяма изненада, пък и разочарование от страна на Прищина в самото начало. Те смятат, че международната общност е трябвало да промени становището си на базата на решението на Международния наказателен съд, който постанови, че обявяването на независимостта не нарушава международното право. Те смятат, че трябва да бъдат възнаградени за това, че търпеливо чакат всички да ги признаят като държава. Смятат, че ги мерим с двоен аршин в сравнение с техните съседи. Наскоро имаше едно проучване, което показва, че броя на косовските граждани, които вярват, че Европейски съюз ще ги посрещне с отворени обятия, е паднал на 10%. Всички знаем, че има огромна опасност а, при наличието на национализъм и скептицизъм в големи дози. Не можем да ги оставим а, с едно усещане за изолация и за стагнация. Но това се забелязва и на други места на Балканите. Когато Европейският съюз отправя ясни послания, когато стимулите, които предоставя, са ясни и когато хората разбират какво се случва, то тогава има напредък. Ако смятаме, че е в нас е интерес като държави членки, пък и като съюз, в Косово да има и стабилност, и напредък, то тогава би било в наш интерес, според мен, да гледаме положително, пък и прагматично на процеса. Без да правим компромиси с а, общите си принципи, се надявам да продължим да търсим възможности Косово да се приближи близост до нашите общи рамки. Търговията е един при... извинете, пример за въпрос, от който всеки може да извлече полза. И Косово, и региона, и ние, които искаме да преминем от предоставяне на помощи към инвестиции. Надявам се да направим повече, за да преодолеем всички пречки пред възможността на Косово за износ. Европейското семейство трябва да действа последователно а, и по отношение на посланията, които отправя. Трябва да говорим ясно, когато критикуваме страна като Косово. В същото време обаче трябва и ясно да обещаваме, защото двата милиона граждани на Косово следят много внимателно това, което казваме и приемат и критиките и обещанията ни съвсем насериозно. Господин председателю, Косово вече не е, е проблем свързан с сигурността. Той е свързан с развитието, развитието на обществото, на държавната администрация, на обществото. Косово ще излезе от изборите, като ще търси економически напредък, пък и напредък по пътя към ЕС. Трябва да се опитаме да извлечем максимална полза от това. В интерес и на Косово, и на Европейския съюз е ние да станем основния партньор на Косово по пътя му напред. Твърдо съм убеден, че Косово и може, пък и ще бъде успешен пример а, за Европейския съюз. Благодаря ви, че ме поканихте днес тук. Отново за мен беше чест. Искам да ви благодаря за постоянното внимание, което отделяте към проблемите на Косово. Очаквам с нетърпение да чуя изказванията ви. Благодаря. Bene, abbiamo una lunga lista di interventi richiesti. Имаме много записали се в списъка за изказвания. Първия докладчик е госпожа Луначек. Първо искам да благодаря на господин Фейт за изказването. Изцяло се подписвам по това, което се каза. Най-вече за ролята, която трябва да изиграе Европейският съюз и това, което се върши по места в момента. Искрено благодаря, че спомена посещението. Аз много научих от това посещение. С интерес видях ремонта на джамията. Джамията се намира в близост до църква също така, което бе интересно свещеника, когато отиде в града, бива поздравяван от хората с добър ден. Има надежда да се възстанови този грак, където се говорят даже три езика, тъй като има и турско общ, население. Друг въпрос по време на нашето посещение с Организацията на гражданското общество бе фестивала на документалното кино. Има старо югославско кино, което хората искат да бъде ремонтирано, да бъде използвано за целите на фестивала. Кметът присъстваше на срещата и каза, че ще е много важно това за историята на града. По-хубаво да се ремонтира старото югославско кино, вместо да се изгради ново кино с модерен паркинг, нова сграда. Та надявам се, че следващия път ще видим и ново ремонтирано кино. А сега по въпросите, които не са толкова лесни. Благодаря ви, че ясно Подчертахте, че визовият диалог, премахването на визите, стои в основата на отношенията с Косово в момента. Не само сега, но и преди съм оставала с впечатление, което се доказва из проучвания, че хората в Косово се чувстват все по-изолирани. Те са единствените от 15 декември, ще бъдат единствените в региона, които няма да могат да пътуват свободно. Няма нужда да повтарям всичко това, тъй като председатели искат да съкрати изказването си. Хората смятат, че ги мерят с двоен аршин. Това не трябва да се толерира. Искам да питам господин Фейт, имате ли актуална информация за положението в съвета? Вчера проведохме среща с външният министр на Белгия от ротационното председателство, който, за съжаление, много категорично каза, че трябва да продадем тази идея на гражданите, ако искаме да постигнем напредък с Косово. Надявам се посещението на госпожа Малстром идната седмица да спомогне за визовия диалог. По изборния въпрос благодаря ви, че ясно казахте, че следващото правителство трябва да е чисто. Много хора се опасяват от подмяна на вота, фалшифициране на резултатите, гласуване с празни бю бюлетини, гласуване на хора, които живеят в чужбина. от мисията за наблюдаване на изборите от парламента и също европейските посланици в Прищина трябва ясно да подчертаят, че на проблемните места при изборите от 2007-2009, когато имаше проблеми с гласуването, положението ще се следи много изкъсо и ако има измама, ако хората смята, че гласът им ще бъде загубен, това ще се отрази на отношенията между Европейският съюз и новото правителство, което е фалшифицирало евентуално резултатите. Има партии, които определено ще влязат в парламента едно сръбско движение, също и националистическо движение за Мегали Албания, Велика Албания. Има такава опасност. Правилно казахте, че изолацията тласка хората към национализъм. енергетиката Косово отделя тонове пепел непрекъснато. Плановете за нова централа в Косово в момента буксуват в Световната банка. Относно северната част виждам, че Еолекс постига напредък. Срещнах се с ръководителя на Еолекс останах впечатлен, че той е поел сериозен ангажимент, бе много по-категоричен от пред, предшественика си, че трябва да се постигне напредък. Шестима служители на Еолекс даже живеят в момента в севера. И знам, че има сърби в севера, които искат да гласуват. Какво мислите е въздействието на Таджич правителството Белград върху сърбите в е, Северна Косово, защото мисля, че това въздействие не е много благотворно. Благодаря, господин Кукан. Искам да благодаря на господин Файт за представянето на положението в Косово. Анализът бе справедлив и обективен. Искам да ви благодаря за работата, която вършите там. Положението е много трудно. Това е едно тежко начинание, което е свързано и с голяма отговорност. Съгласен съм с докладчика и с вас, че основният въпрос в отношенията с Косово е премахването на визите. Колкото по-скоро започне комисията диалог по този въпрос, толкова по-добре. Никой не може да отрече, че има дискриминация срещу гражданите на Косово в сравнение с останалите държави в региона. Знам, че този процес не е лесен, но трябва да се направи нещо в това отношение – Политическото положение в Косово преди изборите, казахте, сложно. Може да стане още по-сложно и тежко. Има нови политически партии. Има някаква вътрешна промяна в линията на традиционните партии. Всичко това осложнява положението. Имам няколко въпроса в това отношение относно избирателната активност. Има различни прогнози. Вие какво мислите? Колко ще е избирателната активност, като се има предизборната кампания и начина по който се осъществява тя в момента? Избирателната активност на сърбите. Докладчика задали този въпрос. Вие взехте отношение по него, но може да ни кажете малко повече. Как гледате на бъдещето, евентуално участие на сърбите в институциите в Косово? И друг въпрос, който ще го задам малко по-прямо. По-хубаво е човек сега да задава въпросите, отколкото по-късно редовността на изборите. Ще има делегация на парламента, ще има наблюдатели на изборите. Но без традиционните международни наблюдатели по време на изборите не смятате ли, че може да се повтори албанския сценарий в Косово? Работим с Албания, знам колко трудно се работи с нея. Какво мислите ви? Как може да имаме гаранция, че няма да се стигне такъв проблем? Иначе съм напълно съгласен с вас, че след изборите Косово се нуждае от правителство, което да акцентира усилията си върху тежкото положение в страната. всякакви междуособици, спречквания между управляващото правителство и опозицията ще влушат и затруднят положението. едни правни спорове след изборите наистина ще затруднят работата на правителството. Косово се нуждае от правителство, което да може изцяло да се фокусира върху подобряване на положението в страната, върху предлагане на решения на проблемите с безработицата и всички останали проблеми, които очертахте. Какво мислите по този въпрос? Какви са вашите препоръки? Благодаря. E- Благодаря много. Исках и аз да задам един въпрос. Става дума за правната ситуация в страната. Знаем, че престъпността в страната е много голяма, не само в Косово. Става дума за връзката между политика, економика и престъпност и нелегално, неправомерно поведение. Искам да попитам дали има някакво подобрение на ситуацията в това отношение в сравнение с миналото. И последния въпрос, какво е отношението на а, сръбското общество към изборите? Имаше ли участие от тяхна страна в предизборната кампания или не? Как излежат нещата от страна на сърбите? Сега колегата Панцери, моля. Благодаря, господин председател. Аз първо искам да ви благодаря за това, че вие съвсем конкрет, коректно описахте положението. Това обаче само увеличава моя скептицизъм по отношение на това, което се случва в момента в Косово напредъкът е прекалено бавен, както економическия, социалния, така и що се отнася до правовата държава, борбата с престъпността, отделянето на политическата власт от правосъдието, въпросът за северната част на Косово. Това са все неща, по отношение на които напредъкът е много бавен. Съгласен съм с вас. Публичното мнение в Косово показва каква е нагласата им към Европа и има съвсем така очевиден евроскептицизъм. Проблемът е, може би, свързан с противоречивата политика от страна на Европа, и в това отношение исках да чуя каква е вашата преценка. Има доклади, които бяха изготвени в този парламент. Има пет страни, които не признават независимостта на Косово. Според мен, днес ние прекалено много се концентрираме върху въпроса за визите. Разбира се, това е важен въпрос, но има и други неща, които трябва да се изтъкнат като важни. Трябва да има и а, ефективни политики по отношение на Косово. Освен това искам да ви попитам следното. Може би човек не трябва да е прекалено скептичен, но съгласни ли сте, съгласни ли сте с моята преценка? Още три въпроса. Положителните цели, поставени от Лейди Аштън, са важни. Но мнозина казват, че онова, което е положително в момента, най-малкото, е наличието на контакт между косоварите и сърбите. Да, контакти има, това разбира се е полезно за цялата страна, но все повече се твърди, че сърбите независимо от това как се развиват нещата с Косово, по-рано ще влязат в Европа. Не знам дали това а, води до проблеми по отношение прогреса на Косово. Наскоро при общинските, по време на общинските избори аз посетих Косово и проблемът, който аз установих, беше във връзка с сближаването на страните. Европейския съюз, НАТО от една страна, от друга. Има различни мнения. Според мен трябва малко по-координиран да е подходът на различните организации. И накрая, какво е мнението ви? Смятате ли, че а, тези парламентарни избори, които наистина трябва да протекат прозрачно, смятате ли, че от тях може да се очаква наистина един положителен сигнал и че политическите сили, които ще спечелят тези избори, наистина ще поемат по-голяма отговорност за Косово? Благодаря, господин Людек. Накрая. Е, дякую, пану амбасадорови, за... Благодаря на посланника за добре структурираното последователно експозе. Бях впечатлен от казаното, то бе наистина доста интересно. Имам следните въпроси. Първият касае политическите въпроси, втори економическите. Ще не запознаете ли малко повече с сегашните политически и економически отношения на Косово с останалите съседни държави? Ние говорихме за отношенията с Сърбия те са трудни по най-различни причини, очевидно, но как са отношенията с други съседни държави? Аз особено се интересувам отношенията с Албания. Вторият въпрос, който каса економиката, казахте, че доста мрачно е економическото положение в Косово. Споменахте за необходимостта от инвестиции – Наскоро говорих с полицейски служител, който е прекарал няколко години в Косово и той каза, не знам как оцелява и как работи държавата, откъде идват нейните приходи. Та въпросът ми е, Кои са сферите, в които може да се развива местната економика според вас? Благодаря. Господин Танък. Господин председател, господин специален представител, бях и аз на посещение в Косово наскоро и споделям това, което казаха някои колеги. Въпросът ми е по-конкретен. отношенията с Черна гора и други съседни държави. Има вътрешно разселени места, граждани от Косово, от римската общност и други общности. Какви усилия полага правителството, какъв натиск оказвате върху правителството, за да може тези хора да се върнат в домовете си в Косово? Няма да помогне, ако сърбите се завърнат голям брой, но може би е хубаво други хора да се върнат. И какво мислите конкретно за ромската и другите две общности и за тяхното завръщане? Има ли други желаящи? Ако няма, имате думата за отговор. Благодаря. Благодаря на членовете на комисията за въпросите и за подкрепата, поне така аз разбрах голямата част от изказванията. Бих искал да структурирам кратките си отговори на базата на общи теми, които идентифицирах в представянето си в началото. Имаше въпроси свързани с изборите, с подготовката на тези избори, как ще се проведат, какви вероятни резултати очаквам. След това какво ще се случи след изборите, как ще изглеждат нещата, какво ще направи новото правителство, какви приоритети ще има по отношение на политиките си, как ще работи за развитие на економиката и след това имаше въпроси за визите. правим всичко възможно, за да има ясно послание, че ще се наблюдават тези избори е, от международната общност много внимателно. Когато говоря първо лице множествено число, имам предвид тясното си сътрудничество с САЩ, които помагат с значителни ресурси за тези наблюдения. И така, включая местните неправителствени организации а, и по-специално демокрация в действие е една от тях, усилията на ЕС, усилията на САЩ и други. Мисля, че около 5000 души ще излязат като наблюдатели да наблюдават. Не наблюдаваме само избирателните райони и секции. А, навсякъде наблюдаваме. И след това ще видим какви жалби ще има, какви оплаквания ще има. Европейската комисия предостави трима експерти, които вече работят по един първоначален анализ на подготовката на изборите, ще коментират и правната рамка, и нейната законосъобразност. Моето впечатление от техните коментари е, че нямат критики. Това, което трябва да отбележа обаче е, че списъкът с гласоподавателите не е актуализиран. Защо? Защото бяха свикани в много кратки срокове тези пресрочни избори, има много други а, проблеми, като например това, че има много хора, които са в списъците, но не са в страната или са починали. И въздействието на всичко това ще бъде, че избирателната активност ще бъде по-висока от тази, която ще отрезат старите списъци. Починалите вече са заличени от списъка, но отново не мисля, че списъците отразяват реалната картина. Така че не мога да предвиждам дали 50% или над 50% ще бъде избирателната активност, ще бъде положително, ако е над всичко, както знаете, всичко зависи и от, so clear that, uh, as far... от времето. Що се отнася до сръбските гласоподаватели, смятам, че може да очакваме голяма избирателна активност на юг от реката и се надяваме то да стигне до същите нива, каквито достигна миналата година по време на общинските избори. Много по-висок отколкото общите избори, при общите избори от 2007. Що се отнася до гласуващите сърби на север, освен казаното по-рано от мен, трябва да кажа, че наистина съжалявам, че сега се отправи един апел за бойкотиране на изборите, който дойде от паралелните структури, паралелните кметове, които съществуват на селищата на север. Това не помага, защото Европейския съюз не може да защитава такива позиции. Е, заявеното от президента Тадич на среща на върха на ОССЕ беше, че промяната в реалностите е, би означавала край на диалога с Прищина. И според мен това изказване е доста изненадващо, защото това, което виждаме в действителност по места, се определя не от правителствата, а от гражданите. И това е много важно. Европейският съюз съвсем ясно се изказа по този въпрос. Ако гражданите искат да защитат демократичните промени, в случая Северно Косово, не мисля, че трябва да има правителства, които да пречат на тези им усилия. Надявам се да сте съгласни. Така че на север мисля, че ще бъдем разочаровани. Още повече и в контекста с севера зная, че има хора, които искат да основат нова политическа партия на север. Лидерът беше нападан три пъти с ръчни гранати. Бяха хвърлени в дома му, бяха хвърлени срещу семействата му. Е, и това е неприемливо. То трябва да се промени. Не трябва да има подправяне на изборите, но и политическите лидери от косовските албанци не бива да излизат с такива изказвания, защото те преди каквото и да се е случило, вече говорят за измама защото това ще се превърне в едно проклятие, което в крайна сметка ще стане действителност и може да ни поведе в погрешна посока, дори да не се изпълни. Има политици, които правят обещания, и са съвсем неясно, че не могат да ги изпълнят. Например, 30% увеличение на заплатите или 50% увеличение на заплатите. Знаем, че това е желателно, но няма как страната да си го позволи. Или поне, имайки предвид бюджетът на Косово. Що се отнася до подготовката за изборите на края, мисля, че нещата се движат в правилната посока, няма изоставения, за момента няма никакви знаци, признаци, че ще има измами или нередности. Втората по големина политическа партия в Косово, мисля, че се посъживи под ръководството на новия си лидер. Мисля, че кампанията сега ще се уравновеси, но ще се увеличи желанието или изкушението за извършване на наредности. Не казвам, че тези избори ще бъдат лоши, не вярвам, че това ще бъде така и на базата на опита на общинските избори, аз лично се надявам тези избори да отговорят на най-високите международни стандарти за избори. Делегацията на ЕС се надявам да може да направи ясна преценка в максимално кратки срокове след избирателния ден или деня на изборите. Сега някои от проблемите, с които трябва да се справя новото правителство. Зададоха се въпроси по отношение на економиката на страната. Економиката трябва да извлече полза от а, сравнителните конкурентни предимства, които има. Какви са те? Те, например, са, че Косово разполага с а, много млади хора, които са готови да работят активно. Ниски са средните заплати, има минерални ресурси в Косово доста, Географското разположение на страната е в центъра на Юго-Источна Европа. Така че, според мен, няма причини да бъде невъзможно економиката на Косово да расте и да стигне нива, сравними с тези в Европа. Но това ще отнеме време. Трябва сега да започне приватизацията в сектора на енергетиката, на електропроизводството, прави се овоз на старията мощност за производство на електричество, осово А, трябва да се затвори а, тази централа. Надявам се приватизацията да бъде свързана и с изграждането на нов, а, електрическа, нова електрическа централа през едната година. По отношение на взаимоотношенията на страната с другите страни в региона – Говорих за отношенията с Сърбия, по отношение на Албания сега. Както може да очаквате, връзките са много тесни и в економически план също. Албания е сериозен партньор за Косово. Албания, Албания също подкрепя Косово а, и, политич, и в политически план, с, с желанието на страната да бъде призната навсякъде по света. Има също и търговски връзки, но, за съжаление, има и незаконни подмолни връзки, които трябва да следим. Например, придвижване на хора и възможността гражданите на Косово да получат албански паспорти. И това няма да помогне по отношение на облегчаването на визовия режим. I um, agree. Съгласен съм с изразените от вас тревоги, господин председател и тези на господин Панцери, за корупцията, организираната престъпност и общата престъпност. Искам да кажа, че не бива да се драматизира това такива явления има не само в Косово, може да ги видим и другаде в региона. Имаме мисия за установяване на законова държава. Близо 2000, служители работят в тази мисия. Ежедневно работят, съветват съдебната власт, полицията и всички звена по системата. Трябва да се подкрепи в спешен план съдебната система, но все пак трябва да кажа, че има напредък. Това е огромна инвестиция от страна на Европейския съюз и не може само да критикуваме недостатъците на институциите в Косово. не може да порицаваме само. Инвестираме, имаме огромна мисия, Еолекс, и трябва да бъдем в постоянен диалог. И аз съм в постоянен диалог с ръководителя на мисията. Повече резултати са необходими, повече разследвания и повече осъдителни присъди за престъпления на най-високо ниво и по-голяма по-голямо присъствие на Еолекс в Северно Косово. Аз съм обнадежден от ръководителите на Еолекс и стъпките, които предприемат в тази посока. Има евроскептицизъм в резултат на всичко това. Но искам да поясня казаното по-рано. подкрепата в Косово към ЕС спадна на 10%. Извинете. От 75% падна на 65%, т.е. падна с 10%, а не до 10%. Така че все пак тази тенденция не ни харесва. И накрая, облегчаването на визовия режим – с уважение не бих искал по някакъв начин да се изказвам по въпроси, които са в компетентността на комисари. Държавите членки имат право да вземат своите решения, но аз смятам, че нашите послания трябва да бъдат последователни. Един ден едно послание от един комисар, на другия ден друго послание от друг комисар. След това министър на вътрешните работи на държава членка казва нещо. След това министър на външните работи на същата държава казва нещо друго. Не, че се осложняват нещата или че няма европейска перспектива. Не, това се разбира в района. Но Тези резки промени в сигналите, които не са последователни, объркват региона и хората в него. Това исках да кажа. Господин Танък. Той си тръгна, но преди това попита за ашканите, ромите и египтяните. Може би трябва да включим и онези, които са принудени да се върнат. Правителството разработва планове за приобщаване на връщащите се. Те се обсъждат с Европейската комисия. Мисля, че има съгласие с Европейската комисия за това, че усилията на косовските институции отговарят на изискванията, които се изискват от тях. Целият процес на завръщане, дали е принудителен, дали е доброволен, сложен е и болезнен процесът, поради това, че няма перспективи за економическо развитие и по-специално за ромите. Те са в особено деликатна и уязвима ситуация – Това, което аз бих казал е, че като специален представител на ЕС, заедно с другите си отговорности, които ми дават възможност да, да контактувам с другите водещи международни личности в Косове, включая на представителя на САЩ, наблюдавам ежедневно, съветвам и се грижа за това, правата на малцинствата и на общностите да бъдат защитени. Мандатът ми продължава и аз ще продължа да давам приоритет на този въпрос. Благодаря. E- Благодаря ви много за интересното изложение, за подробностите. Със сигурност отново ще се видим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 Bene, eh, allora, eh, relazione dell'onorevole... Добре, продължаваме с доклада на Моника Луис и Макомей за Молдова. Това е Комисията за наблюдение на изборите там. Избори на 28 ноември. Парламентът изпрати комисия за наблюдение на изборите. Четири парламентаристи присъстваха там. Изборите протекоха по мирен начин, плуралистично, демократично, в съответствие с международните и европейски стандарти. Делегацията, изпратена от наша страна, бе е, предвождана от госпожа Маковей, вече ви казах. И тя бе така любезна да дойде в нашата комисия и да ни докладва. Заповядайте. So last Sunday we, uh, uh През неделя наблюдавахме пресрочните избори в Молдова. Както казахте, бяхме четирима депутати. Искам да благодаря на колегите в екипа, а също и на секретарията за оказаната помощ и сътрудничество в доста кратки срокове. Посетихме 31 избирателни секции в Кишинев, а също извън Кишинев и в региона Галуция. Констатациите ни. Изборите бяха редовни, добре проведени, справедливи, прозрачни. Бе отбелязан напредък в сравнение с предходните избори. Отразяването в медиите бе доста балансирано по време на предизборната кампания. Избирателната комисия се държа професионално. Всяко едно заседание бе публично. Имаше представители на медиите, на неправителствения сектор и всеки, който иска да присъства в залата. Имаше много добра кампания за насърчаване на избирателната активност, включително бяха изпращани писма до домовете на избирателите с информация в коя избирателна секция гласуват, по кое време. Имаше и пилотен проект за създаването на централизиран електронен избирателен списък, финансиран от Европейският съюз и изпълнен от ООН. Избирателните списъци работеха по време на изборите. Избирателната активност бе висока, 60 на 100. Висока е, като се има предвид, че през изминалите 18 месеца са провеждани три парламентарни избори. Искам да посоча, че около 60 000 гласуваха в чужбина, което също е по-висок брой. 20 бяха политическите партии участвали в изборите, 19 независими кандидати, 39 общо. Изб... Избирателната бюлетина бе доста дълга, един метър. Много малко бяха нередностите, изолирани случаи. Не повече, отколкото в други държави. На второ място, преговорите за съвместните неокончателни констатации и заключения с ръководителя на парламентарната на делегацията на ОСЕ, господин Пецула. и с делегацията на ПАИС, ПАЦЕ, от съвета на Европа стигнахме до съглас... споразумение, излязохме с обща декларация. Тя касаеше промените в избирателния кодекс, извършени 6 месеца преди изборите. Прагът бе намален от 5 на 4 на 100. Учениците можеха, студентите можеха да гласуват по място на обучение, защото някои нямаха възможност да се завърнат в родните си места. Разпределението на местата в парламента бе разпра... сменено. От пропорционалната система се мина към система на еднакво разпределение, т.е. всички гласове за партиите, които не са достигнали 4 бариера, се разпределят равномерно между всички партии. Всяка получава първо по един от тези гласове, след това по още, още един и така нататък. До изчерпването на тези гласове. Така никой не е имал по-силна позиция в това отношение. Кои бяха спорните въпроси в кодекса на Венецианската комисия за добри изборни практики има само един параграф посветен на въпроса. Промените в избирателния закон не трябва да се правят е, поне за срок по-малко от една година преди изборите. Но тук все пак имахме политическа криза, затова и становище на мен и на другите колеги от парламентарната делегация е, че за година и половина имаше три избори плюс референдум. Имаше политическа криза. Това не се случва всеки ден. Човек трябва да реагира на подобна политическа криза. Официално искам да спомена, че Съвета на Европа и Венецианската комисия и Генералният секретарят на Съвета на Европа изпратиха две писма преди месец, в които се казва, че промените са в съответствие с европейското наследство в сферата на изборите и по никакъв начин няма да попречат на свободните и демократични избори. По същество Съветът на Европа каза, че няма проблем с тези промени, затова много ми е странно. Странна ми е позицията на колегите от другите парламентарни асамблеи, които на първата опознавателна среща казаха, че на комунистическата партия при приключване на резултатите може да се даде аргумент за оспорване на изборите. Ние не бяхме с тази цел там, ние бяхме просто като наблюдатели. И подкрепям позицията на съвета на Европа. Постигнахме компромис, който, както ще видите, е балансиран. Фигурират отразени са всички позиции. Третият елемент, може би най-важният, резултатите от изборите, какво се случва в момента. Резултатите. 101 са местата, комунистите получиха 42, всички останали заедно Демократическата партия, либералите, които са сформирали Алианс за европейска интеграция, получиха 59 места. 42 на 59. 59 е мнозинство, може да се сформира правителство, но това не е достатъчно за, за да се избере президент в Молдова. В Молдова президента се избира от парламента с необходими 61 гласа. Два гласа липсват. Водят се в момента преговори, все още официално те не, не са започнали разговорите, но вече се водят неофициални преговори. Много важно е да се избере президент, защото по Конституция, ако два пъти не може да бъде избран президент, пак ще се стигне до пресрочни парламентарни избори. Това никой не го иска. Искаме парламента да се занимае с реформите в страната и с демократичния процес. Госпожа Аштън, комисарят Фюли, американския посланник, също направиха изявление по въпроса. Работи се, всички полагат усилия за сформиране на правителство. Ще ви предоставям актуална информация за положението, също и за резултатите от преговорите. Госпожа Андрекине, ще говоря на литовски. В неделя се проведаха избори в Молдова, третите избори, на които имахме възможност да изпратим наблюдатели. Аз участвах в мисията през 2005-2009. Това бе третата ми мисия като наблюдател на избори в Молдова. Мога да направя сравнение и да направя и някои заключения. През неделя, в неделя видях демократични избори. Изборите във всяка една държава членка изглеждат по същия начин, както в Молдова. Във всички избирателни секции работата бе организирана добре, избирателната комисия също работи добре, имаше много наблюдатели, имаше около 1000 гласоподаватели всяка избирателна секция. Имаше от 10 до 12 наблюдатели във всяка секция, които представляват партиите и независимите кандидати. Около 60% от гражданите имаха, гласуваха в Молдова. От дългосрочните наблюдатели в Молдова научихме, че има възможност да се изразяват мнения по телевизията и по радиото. Изборите бяха демократични имаше 3600 местни наблюдатели и 600 международни наблюдатели. Сред тези 600 международни наблюдатели имаше само 4 излъчени от Европейския парламент. Мисля, че вниманието, което обърнахме на Молдова, не бе достатъчно. Парламентарната асамблея на съвета на Европа изпрати 13 наблюдатели – Наистина, държавите членки също изпратиха свои наблюдатели, но според мен делегацията на парламента трябваше да бъде по-голяма. Най-вече, като си имам предвид, че изпълняваме и програми за добро съседство и партньорство с Молдова. От 2009 година насам в страната има само временно изпълняващ длъжността президент. Искам да благодаря на ръководителя на делегацията, на всички наблюдатели, тези, които допренесоха за нашата мисия. Още няколко бележки по време на предишни наблюдателни мисии. Повдигнахме въпроса, че молдовците в чужбина нямат възможност да гласуват. Отправихме критики по тази тема. Сега бяха разкрити 75 избирателни секции в 13 държави, където има молдовски граждани. И те се възползваха от своето право. 28 000 молдовски граждани гласуваха в Италия, в Румъния повече от 9 000, в Испания 2500 в Русия. В, Мос, в Москва Падуа и в Париж се оказа, че не стигат бюлетини. Защото никой не е очаквал такава голяма избирателна активност. Относно положението след изборите, ръководителят на мисията вече спомена за разпределението на местата – и разбира се, трябва да засегнем въпроса за избора на президент. Има на теория възможност четирите партии да стигнат до споразумение. Трудно да се предвиди как точно ще изглежда то, но либералният алианс трябва да намери пресечна точка в позицията си с Комунистическата партия. Представители на всички партии в Молдова се опитат да постигнат компромис опозицията в Молдова трябва да е конструктивна, не деструктивна. А опозицията също трябва да получи някакви оферти, за да подпомага конструктивно прехода на Молдова към европейска интеграция. Председателя Бузи ще е на посещение в Молдова до година и надявам се то ще се отрази положително на страната и на усилията за постигане на консенсус. Молдовците заслужават стабилност, необходимо условие за реформата. МВФ обяви, че няма да подкрепя правителство, което ще работи само за година. Правителството трябва да е стабилно, за да могат да се реализират реформите. Благодаря. Господин Уотсън. Искам да благодаря на госпожа Маковей за интересното и обстойно представяне доклада делегацията и за работата, която е свършила от името на парламента. Госпожа Андрекия не спомена, че делегацията не е била голяма. Но мисля, че количеството не е било сметка на качеството. Хубаво е, че получихме такъв доклад. Искам да поздравя Молдовското правителство за провеждането на очевидно добре организирани, успешни избори. Искам да изразя съпричастност с молдовците относно избора, който бе направен. В известен смисъл имаме нещо забележително. След спорове, Алианса за европейска интеграция успя да взе повече места в парламента. Комунистите загубиха места. Това ми се струва, че е много ясен мандат, даден от гражданите на Алианса за европейска интеграция. Съжалявам, че в изказванията на комисар Фюли и баронеса Аштен – не бе отчетен ясно този факт, а и връзката му с бъдещето. Разбирам разочарованието на лидерите на демократичните партии в Молдова, разочарованието има положението, в което се намират положение, което може отново да ни им позволи да изберат парламент, а, президент. Но мисля, че всякакъв алианс с комунистите ще получи много студен отзив в парламента тук. Много от нас се притесняват, че процесът за сближаване на страните от източна Европа с Европа буксува. Изборите можеха да протекат и по друг начин в е, Молдова. Можеше да се засили нашата представа, че, пар... че Европейският съюз става все по-малко привлекателен за гражданите от тези държави. За щастие, Алиансът за европейска интеграция спечели повече места в парламента, отколкото преди. И мисля, че посланието, което трябва да отправим към Молдова е изгладете вътрешните различия, продължете да работите в интерес на страната. Ако хората не отправят ясно послание, то тогава Алиансът трябва да удвои усилията си, да засили работата по програмата за европейска интеграция, и ако трябва, трябва отново да се обърне към гласоподавателите и да получи още по-широка подкрепа за своя мандат. Това е последното, което искам да отправя, но искам да изкажа благодарност от името на моята група, която ни участва в мисията, на колегите, участвали в нея и за работата, която са свършили, която наистина прави чест на парламента. Господин Шулц. Аз бих искал да благодаря на докладчика и при, на наблюдателите на Европейския парламент за този много информативен и пълен с а, идеи доклад. А, чухме за коректно проведените избори. А, онова, което ме смути обаче, искам да ви запитам, а, а, какви политически настроения наблюдавахте в тази страна? Дали тези предизборни кампании, които бяха толкова нагъсто, доведоха до, са довели до някаква поляризация в обществото или по-скоро се наблюдава готовност на противниците да се приближат повече до себе си, повече компромиси, наблюдават ли се повече готовност за компромиси, така че да се излезе от тази патова ситуация, от тази кризисна ситуация, която доведе до парализиране на страната през последните месеци очак... наблюдава ли се едно помирение в страната и общественото мнение или се очаква да продължат противоречията? Мис Маковей, you have the conclusion. Госпожо Маковей, за заключение ви давам думата. During the campaign, the... Благодаря. По време на предизборната кампания имаше съвсем естествени атаки от различни политици и атаки, които са естествени за предизборен период. Мисля, че нямаше по-голяма поляризация, а, отколкото може да се очаква. Обществените медии бяха балансирани, неправителствените организации, които обикновено критикуват медиите, твърдят сега, че те са били неутрални. Какво се случва сега? И какво ще се случи? it seems that it's, it's possible. Като че ли ще бъде възможно, започвам наново. Трите демократични партии, може би, ще могат да сформират правителство, имат мнозинство, но ако искат да изберат президент и да няма избори до година, ще трябва да водят преговори по този въпрос до известна степен поне с комунистите и трябва явно да отстъпят по някои въпроси пред тях. Съгласна съм с Греем. Имайки предвид посланията на госпожа Ештен и комисаря Фюле. Всички политически сили, представени в парламента, трябва да работят заедно, за да намерят а, начин да се избере страната. Yes, we'd like to... Бихме искали да има ясна подкрепа за демократичните сили. От друга страна, трябва да намерят решение на проблема. Важно е да следим отблизо процесът и да видим до какво споразумение ще се стигне с Комунистическата партия. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Благодаря ви.